Това им, накрая, но не по значение, пълноценно отстояване и реализация на тези права. Благодаря. Благодаря. Колеги, приключваме разискванията по доклада. Утре той ще бъде гласуван от 12 часа нататък. Следващият доклад е хазарта по интернет. Господин Кройцман е докладчик. Давам му думата. Заповядайте, господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на всички докладчици в Сянка за чудесното сътрудничество, благодарение на което успяхме да изготвим този доклад. В ресорната комисия той бе прият с огромно мнозинство от 30 гласа за, един глас против и един въздържал се Хазартът онлайн представлява трансграничен пазар, който много бързо се разраства. Играчите се движат в пространство, което не подлежи на никакво регулиране или пък на различни нормативни бази в различните държави членки. Необходима ни е една силна обща рамка, с която да защитим и потребителите, най-вече децата и младежите, които най-често са засегнати от пристрастяване в резултат от незаконна конкуренция от чужбина. Годишно се губят милиони евро в размер на приходи от данъци. Ще наблегна и върху правната несигурност във връзка с трансграничното предлагане на хазартни услуги. Тъй като няма обща рамка за лицензирането, трябва да се вземат решения по конкретните случаи. Тази правна несигурност е предмет на множество производства за установяване на нарушения на договорите. През изминалите години те ставаха все повече. Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите категорично застава на позицията, че държавите членки трябва по-активно да си сътрудничат в тази област. В допълнение към това, Европейският съюз също трябва да изиграе своята роля в бъдеще. Наред с други мерки трябва да се обмислят и възможностите за приемане на регламент на Европейския съюз, в който да се заложат минимални стандарти за защита на потребителите и за борба срещу престъпните деяния по отношение на онлайн хазарта. Същевременно се обявяваме за принципа на субсидиарност, т.е. държавите членки трябва максимално самостоятелно да създават нормативна рамка, с която да уреждат онлайн хазарта. Същевременно трябва да се вземат предвид и някои принципи на ниво Европейски съюз, като да се избегне нарушаването на конкуренцията трябва да се избягва създаването на монополи. Не е възможно дадена държава да допуска създаването на монополи с аргумента, че иска да защити потребителите си. Пример за такъв монопол е Германия. Той е установен в областта на лотарията, но същевременно непрестанно се обявява колко още е останало в джакпота. С това постоянно се стимулират играещите хазарт да инвестират пари. Ако дадена държава членка вземе решение за държавна намеса, то това трябва да почива на принципите на прозрачността и конкуренцията. Трябва на всички а, оператори, които изпълняват условията, да бъде дадена възможност да упражняват дейност в дадена държава членка. Същевременно с по-широки правомощия трябва да се ползват националните регулаторни органи трябва да има възможност за спирането на потоците, паричните потоци от клиентите към нелегалните оператори в тази област. Финансови транзакции трябва да се авторизират само към оператори, които спазват законовите изисквания. Такава мярка би била много важна с оглед на осигуряването на законни приходи от данъци в тази област. Тя би била важна с оглед на борбата срещу престъпността и защитата на потребителите от нерегламентирани оператори. Предложените мерки в доклада ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни. Въпреки това, Европейската комисия се нуждае от пълната подкрепа на Европейския парламент, за да може да представи съответните законодателни предложения. Във връзка с това се надявам, че утре докладът ще бъде прият с голямо мнозинство, така ще дадем ясен мандат и на комисията. Господин Бърния, призовавам ви да започнете действия. Благодаря. Давам думата за спонтанни изказвания, госпожа Ройтова а зелена... Благодаря, господин председател. Този доклад и зелената книга на комисията са правилна стъпка след 4 годишни обсъждания за регулирането на нещо, което изглежда нерегулируемо. А именно залаганията в интернет, в интернет не само в държавите членки, но и през границата в Европейския съюз. Тук трябва да защитим потребителите, да защитим непълнолетните е, от хазарта и също така да се борим с престъпността. Субсидиарността не трябва да бъде пречка за по-тясно сътрудничество при разкриването на престъпления или извинение за протекционизъм. Затова е важна точка 20 държава членка, която иска да не даде лиценз, трябва да даде обективни доводи и мотиви. Благодаря, казва председателят и благодаря за това, че се вместихте във времето си сега, госпожа Перес. Благодаря, господин председател председателю. Колеги, много деликатен е въпросът. От една страна трябва да имаме предвид културните традиции и устойчивия им принос в страни като моята родина. Защото организирането на хазартни игри е и източник за финансиране за а, младежки спорт, масова физкултура и така нататък. От друга страна обаче, не е, бива да се стига до пристрастяване към хазарта и опасни практики. Принципът на активна субсидиарност трябва да се прилага в всички случаи на основата на сравнението между различните национални а, органи и нормативна уредба на национално равнище. Трябва да гарантираме прозрачност и да се постараем да не се допуска дискриминация и да се защити потребителя. Накрая призовавам за по-тясна връзка между организациите, които се борят с опасните практики в хазарта по интернет. Благодаря. Следващия оратор има думата. Е, е, online raapelia koskevan komission vihreän kirjan tarkoituksena on tarjota vaihtoehto трябва да вземем предвид и зелената книга, която би следвало да е альтернатива на съдебните производства. Решенията на Съда на Европейския съюз не могат да бъдат единственият отговор на бъдещите предизвикателства финансовата и економическа политика на Европейския съюз трябва да допринесе за сътрудничеството между компетентните органи. Ето защо искам в точка 23 от доклада да се заличи последното изречение. 22, извинете. В точка 15 се упоменава, че Операторите трябва да спазват законите в областта и че трябва срещу тях да се предприемат съответните мерки. Това е важно, ако искаме да гарантираме възможност на държавите членки и в бъдеще да защитават интереса на потребителите си. Трето, трябва да се борим срещу престъпността в този отрасъл. Във връзка с това е важно да осигурим устойчивост – в точка 44 на доклада се визира именно това. Благодаря, господин Пашка. Благодаря, господин председателю. Навлизането на мобилните и комуникационните технологии допринесе значително за развитието на хазарта в интернет. Държавите членки имат възможност за регулиране до известна степен на своите национални пазари, разбира се в съответствие с законодателството на Европейския съюз. От други страни оператори а, от а, държави, където има ниска степен на регулиране и а, облегчен данъчен режим, навлизат на наша територия. Така ставаме свидетели на незаконни залагания, които процъфтяват в интернет. Това води до сериозни проблеми, включително пристрастяване на хората. Хазартът не е стандартна услуга и за това тук а, са допустими по-високи стандарти за защита на потребителите. Би трябвало да укрепим нормите за защита на потребителите а, тук и да дадем възможност на държавите членки да въвеждат по-строги правила от тези на европейско ниво. А, благодаря, господин Абът. Oui, monsieur le commissaire, bonjour. Nous... Добър ден, господин комисар. Мисля, че е, като е, съдокладчик от страна на НЕП, е, мога да кажа, че е, сме получили един много добър текст, който да съчетава европейското сътрудничество с националното регулиране. Е, това не е пазар като другите, хазартът в интернет. Затова не е необходимо да има принцип на взаимно признаване. От друга страна, трябва да има принцип на субсидиарност, който да не пречи за по-широкото сътрудничество между регулативните органи. В някои отношения е необходим общо европейски подход за защита на непълнолетните, за борбата с измамата, с незаконните оператори и с пристрастяването. Необходимо е да се работи за морала в спорта и за справедливо разпределяне на генерираните приходи. Също така да се уреди правото на залагане, което се възприема като известен, известен смисъл имуществено право а от друга страна да не допускаме тези права да се превръщат в предпоставки за развихрене на корупцията в спортните среди. И пани посланкиня Сехналова, просим. Госпожа Соналова. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Благодаря ви за предоставената възможност, господин председателю. Хазарта в интернет е много лесен, много удобен. Трябва само да а, можеш а, да штракаш а, с мишката и на екрана е нещо, което води до огромни тежки последици. 5,5% от а, е, гражданите на Европейския съюз са засегнати. Проблемът с пристрастяването е от голямо значение трябва да бъдат специално защитени най-уязвимите групи и преди всичко децата и младежите. Можем да направим много повече, отколкото до сега, за да се борим с отрицателните явления, свързани с хазарта в интернет. Призовавам Европейската комисия да обърне особено внимание на причините за пристрастяването. Сполучливото съчетаване на превенция и последващи мерки ще е ключът към успеха в борбата ни с измамите и с пристрастяването в този хазарт. Благодаря следващия оратор. Благодаря. Горещо приветствам доклада. Поздравявам колегата Кройцман за това, че много активно работи в рамките на преговорите. Надявам се, че утре докладът ще бъде прият с голямо мнозинство. Така ще отправим ясен сигнал към господин комисаря Барние във връзка с онези области, в които комисията трябва да бъде по-активна. Едно от добрите предложения в този доклад е предложението за активна субсидиарност. Активната субсидиарност, разбира се, не означава, че държавите членки няма да могат да предприемат самостоятелни мерки. Същевременно обаче, спрямо държавите членки, ще се заяви, че трябва да направят а, своето и ако не предприемат съответните мерки, Европейският съюз няма да може да се застъпи за правата на потребителите. Надявам се, че ще можем да постигнем сериозен напредък в резултат от работата на парламента. Благодаря, господин Харбър. Вие бяхте последният ни оратор. Думата има господин комисарят Барние. Благодаря, господин председателю госпожи и господа депутати, преди 18 месеца пред вас поех ангажимент за провеждане на обширни консултации по тази изключително важна тема – залаганията в интернет, хазартът в интернет. Днес сме се върнали на темата. Аз от своя страна искам да ви уверя в намеренията си след тези консултации и да претворя основните им заключения в действие. Получихме повече от 250 отговора на а, своите запитвани. А, имахме пет работни срещи на експерти, а, интензивни обсъждания протекоха, дори сред вас господа и госпожи евродепутати по доклада на господин Кройцман. И всичко това доказва а, динамиката, а, която изисква а, е, основна нормативна уредба на ниво Европейски е, съюз. Е, в съответствие с това, което каза господин Харбър и което и аз поделям, принципа на активната субсидиарност. Искам да благодаря на господин Кройцман за неговия ангажимент и искам да благодаря на госпожа Шалдемозе, госпожа Рюле, господин Дежан, Фокс, Абат за техния принос. Има много голямо сходство на вижданията сред вас е, в следните посоки. Първо, в е, сферата на интернет никоя държава членка не е в състояние сама да гарантира е, защитата на своите е, граждани и потребители. Е, нещо, е, което и господин Дали, моя колега, потвърди преди малко по друга тема. Второ, е, гражданите трябва да могат да разчитат на минимална е, равнопоставена и ефективна закрила, е, особено закрила за младежите и за ненавършилите пълнолетия лица. Госпожа Ройтова обърна внимание на този въпрос, независимо от платформата, на която се залага. Второ, или по-скоро трето, ако всяка държава членка остава свободна да регулира своя пазар при спазване на принципа на кохерентност, е, е, необходимо е, е да вървим към така регулирано отваряне на различните пазари, както господин Абат много ясно заявява. Четвърто, има проблем с това, че европейски граждани продължават да залагат на нелегални сайтове извън Европа. За това трябва да се вземат мерки. Пето, трябва да предложим привлекателни условия на своите оператори, ако искаме да защитим участниците в хазартните игри и да избягваме измамите. Е, шесто, секторът се разраства. Той има годишен оборот за 2010 година 8,5 милиарда евро. Тази цифра може през 2015 да стане 13 милиарда евро. Това е 14% от пазара на залаганията в Европейския съюз, но пък Европа държи 45% от залаганията в световен мащаб. За това ние трябва да продължим да работим по нормативната уредба. Каква, какъв може да бъде нашият пътен лист, за да отговорим на всички всички тези въпроси, на вашите въпроси и на тези предизвикателства. Нека бъдем ясни, госпожи и господа, не е на дневен ред хармонизация. Говорим по-скоро за общи действия по отделни възлови въпроси. Това може да се предвиди и същевременно създаването, както повтарям, на базова, основна уредба която да е с общ характер. Ще се спра на два-три ключови въпроса. Най-напред диалога между националните регулативни органи. Разбираме, че е на лице дефицит на сътрудничество между тях. Може би липсва взаимно доверие до някъде. Има само няколко двустранни спогодби и един неодавнашен опит за създаване на обща платформа. Иначе няма реално сътрудничество между националните регулативни органи. Даже, както казах, има известна липса на доверие. Без да подтикнем, без да дадем стимули за взаимното доверие, не може да се усъвършенства сътрудничеството в името на защитата на залагащите и в частност на младите. Затова приоритет трябва да бъде съвместното действие на европейските национални регулативни органи. Втора ключова тема трябва да има един минимален прак изискване за защита най-напред за младите ще поставим такова изискване. Трябва да работим съвместно с операторите, които днес подлежат на саморегулиране и в различните държави членки спазват различни изисквания. Господин Кройцман, вие призовахте в своя доклад за повече правна сигурност и повече яснота така ще бъдат постигнати и тези цели. Трето, борба с измамите. Има много е, широк консенсус е, в рамките на нашата консултация за тази необходимост. Е, от тук трябва да имаме предвид и приложното поле на директивата за борба с изпирането на пари. така ще се умеем да усъвършенстваме уредбата в сферата на хазарта госпожа Перес, госпожа Сеналова засегнаха петата тема, на която ще се спра. Не можем да говорим сериозно за защита на потребителите без да признаем необходимостта от повече проучвания, от повече научни данни, които да ни разкрият връзката между хазарта и зависимостта. Аз съвсем не смятам тази тема за странична. Следващата основна тема е моралът в спорта, честността в спорта, господин Кройцман. И вие сте поставили този въпрос и ние споделяме това желание да се намерят ефикасни решения. Би трябвало а, измамата в спорта а, да да помислим за нейното криминализиране на а, ниво държави членки и във всички случаи за забраната и на европейско равнище. Ние работим а, спряко пряко засегнатите колеги, госпожа Василио, госпожа Рединг и господин Дали, разбира се, по този въпрос. Необходимо е тук да се постигне по-добро взаимодействие между спортните организации и операторите и регулативните органи, за да се избягват оговорените резултати. На следващо място по отношение на съответствието на националните режими с договорите, господин Такола насочи вниманието ни към това, когато има нередности и има такова несъответствие, е редно да се водят дела пред съда на Европейския съюз. И за тази цел обаче е необходимо най-напред да направим разграничение между дефинициите на законната игра и незаконната игра, а оттам да оценим и адекватността на националните правни уредби. Сега като се тръгва от препоръките в доклада, как ще работим ние, имайки предвид тези няколко основни теми? На първо място ще се опитаме да стимулираме сътрудничеството между регулативните органи. Следващата седмица имам намерение сам да открия една среща на всички национални органи, която така да открие пътя към създаването на по-голямо доверие и разширяване на това сътрудничество. Надявам се, че сътрудничеството между регулативните органи ще допринесе за по-успешната работа по темите, които вие откроихте, които и ние откроихме. И след това ще можем да преминем към втори етап който, в който да бъдат създадени минимални норми. За това призова и господин Пашка. Аз съм член на колегия, трябва да работя с всичките си колеги съвместно, но ще се опитам да им внуша това убеждение. Аз съвсем накратко казах, на първи етап ще работим за по-голямо сътрудничество между регулативните органи, а на следващ етап ще се опитам заедно с колегите да работя в посока на законодателни инициативи. Значи, всеки от етапите ще бъде подхващан в подходящия момент. Сега ми се иска да работя в светлината на вашия доклад, господин Кройцман. И след като колегиумът разисква това и реши за него, ще се опитам да ви предложа конкретен план за действие някъде в средата на 2012 година. Благодаря ви много, господин Кройцман, благодаря е, за вашия доклад, благодаря ви за това, че се опитвате да ръководите, да направлявате комисията е, в бъдещата и работа. Ние имаме колективна е, отговорност, трябва да помогнем на държавите членки, да се борим с незаконните оферти и да се борим ефикасно заедно срещу измамите, като защитаваме потребителите и в частност младите останалите хора. Благодаря ви. Бание. Благодаря, господин Барние. Колеги, това разискване приключва. Ще гласуваме е, за залаганията в интернет утре е, след 12 часа на обяд. Сега ще обсъдим доклада е, за пчеларството и здраве.